Colleagues, please be, please be seated before I... Колеги, моля ви седне, моля седнете, преди да ви обясня как ще протече гласуването. Dear colleagues, we, we only have a limit. Уважаеми колеги, времето ни за гласуване е ограничено. В 12 часа ще има тристранна среща, така че нека да бъдем по-експедитивни. Моля, заемете местата си. Приема се дневния ред. Ако няма възражение, дневния ред ще се счита за прият. Преминаваме към единствената съществена точка гласуване на кандидат за поста главен прокурор. Вчера решихме да глас, гласуването да бъде днес. Сега ще ви представя процедурата. Договорената процедура от координаторите е както следва. Тя е в съответствие с член 14 от регламента от 2017 година. Колеги, знам, че организирате вота, но моля ви, нека това да бъде тихо. Слушайте внимателно. Организацията на вота е както следва. Както знаете, в писмо от 21 февруари, февруари председателя Таяни поиска да се направи класация на кандидатите. Взе се решение гласуването да бъде тайно на всички е, ви е раздадена ето такава бюлетина. Тъй като не можем да гласуваме електронно, ще има гласуване с пускане на бюлетина в урна в съответствие с точка 188а и 181 от правилника. А, Гласовете се броят от преброители, от пет човека те се избират о, по жреби. Аз предлагам трима преброители, трима доброволци, ако може. Госпожа Саргентини, госпожа Мецо, госпожо Макове, искате да бъдете преброител ли? А всички искат да са преброители. Госпожо Маковей, вие бяхте, вие, вие бяхте първа, госпожа Грапини беше втора, госпожа Саргентини, госпожа Мецо, четирима преброители. Успех! Слушайте внимателно сега ще прочетем имената на кандидатите. Веши и Андрес Риттер. Ballot papers bearing the names of Раздадени са ви, бал... раздават ви се бюлетини с имената на тримата кандидати. Когато гласувате, и това е изключително важно, можете да гласувате само за един кандидат – Служете кръще. Знам, че всички го правят различно, но с кръще. Ако изберете повече от един глас, вота ще се счита за недействителен. Бюлетини с повече от едно име няма да се зачитат. Те ще бъдат невалидни и след това изгънете и я пуснете в е, урната. Ще ви извиквам име по име, ще пуснете бюлетината в урната и след това ще вземете местата си. Мисля, че това е най-ефективният е, начин. Само членове на комисията Либе, както и подгласници могат да гласуват. Може да допуска се изключение за не членуващи в Либе, ако предварително са подали информация и заявление. Ще обявя резултата след като се обявят резултатите. Сега започвам да извиквам депутатите, които да дойдат и да пуснат бюлетината. Преди да повикам първият депутат, има ли нещо? Има ли въпроси? Ще направим една пауза, защото има една промяна в списъка. Четиримата преброители ще гласуват накрая. Сега ще помоля госпожа Саргентини да заеме мястото си на преброител. Имаше една промяна в имената и тази промяна беше при депутатите, чието имена започват с А. Ако за няколко минутки търпение. can start with A now. Just a second, because we just got changes now. But we can still start with the A No, but it will Okay, colleagues, I'm now going to announce the names to be... Сега ще прочета имената, с които ще започнем по азбучен ред. При подгласниците няма да е по азбучен ред. Господин Демов. Негов заместник е господин Бушой. Тук ли е? случва. Това е много драматично. Мартин Андерсън. Is Martina here? Not here. Jared Batten, not here. Мартин Андерсън е тук, Джерард Братън не е тук. Слава Богу, че Хайнц Бекер е тук. Момент and uh, substituting for Monica Benova. Господин Попа, който замества госпожа Бенова. Malin here? Okay. Mikhail Boni, please. And then Katerina Chinichi.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 Thank you very much to the tellers. Thank you, colleagues, for your discipline. Everyone has voted, so we... Благодаря, колеги. Благодаря на преброителите. Ще преброим максимално бързо гласовете и след това можете да дойдете в залата, когато преброим гласовете. За сега прекъсвам заседанието. Колеги, ако се чудите колко дълго време ще отнеме, няколко минути. Така че най-добре е да останете на местата си, ако искате, не може да излезете също за малко. Um, Колеги, ако сте готови, можем да съобщим резултатите от гласуването. Поред. Както е установено от комисията. Гласуващи 50, гласове подадени 49. Е- един невалиден глас. Резултатът е след Жан-Франсуа Бонар 22 гласа, Лора Копеши 26 гласа, Андре Швицер 1 глас. Ще съобщим на председателски съвет резултатите от гласуването в комисията Либе. Ще е, присъединим писмото на госпожа Гресле към е, нашето писмо. Целта е да се допринесе за процедурата за е, постигане на съгласие при избора на европейски прокурор. Следващото заседание ще бъде на 11 март. Закривам заседание.